So, uh, good morning, colleague. Добро утро. Започваме с приемането на дневния ред. Ако няма възражение, дневния ред ще се счита за прият. Днес ще има превод само на френски, немски, италиански, холандски, английски, гръцки, испански, португалски, шведски, унгарски, полски, словашки, български и румански – Днес ще има превод само на тези езици. Одобрение на препоръките на координаторите. няма достатъчно възможности за провеждане на заседания през януари 2016 година и ето защо координаторите поискаха два допълнителни слота Едното заседание ще е в четвъртък, 14 януари в Брюксел и другото в понеделник на 18 януари в Страсбург. Одобрявате ли тези препоръки? Виждам, че отговора е да. Колеги, взели ли сте картите си за гласуване? Ако някой не си е взел картата, може ли да ми съобщи? Добро утро още веднъж на всички, които току-що разбраха, че вече говоря микрофона е много лош. Чувам си гласа. Не, не ми харесвате гласа, така ли? Или искате да говоря по-високо? Добре, аз вече говоря по-високо. Така имам по-голям авторитет. По отношение на регламента за данните, мисля, че ще трябва да говоря малко по-високо. Има някакъв проблем с микрофона, извинявам се. И така всички ли са си взели картите за гласуване? Днес имаме три гласувания. Моля ви да останете и за третия вод. Ще започнем след малко. В началото искам да кажа, че знам, че има много колеги, които няма да са тук следващата седмица, когато ще получим доклада на председателството. Много колеги вече се извиниха, че няма да бъдат в Брюксел. Искам да кажа, че имаме невиждан брой тристранни диалози, които са приключили или скоро ще приключат. И по тази причина искам да благодаря най-сърдечно на колегите, които участваха в тези тристранни диалози, докладчиците в сянка, всички депутати. Благодаря за това, че успяхме да изменим законодателството. Искам да благодаря на колегите от персонала на комисията. Искам да благодаря и на сътрудниците на депутатите, тъй като те положиха много усилия. Наистина натоварването беше много голямо. Да не говорим, че работим във време, в което сме засипани и с други задачи поради обстановката. Благодаря на всички, които работиха и благодаря на всички, които ще дойдат на последното заседание. Председателството ще се изкаже също. Аз ще им благодаря след изказването. И така, защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, общ регламент относно защитата на данните. Докладчик е Ян Албрехт. Гласуваме по текста съгласуван по време на междуинституционалните преговори. По именно гласуване искам да попитам дали господин Албрехт иска да каже нещо. Заповядайте. Благодаря, Клод. Съвсем накратко. Позволете ми да благодаря на моя преговорен екип, докладчиците в Сянка, които работиха много интензивно с мен. Четири години минаха почти откакто ме избраха за докладчик. Докладчиците в Сянка работиха с мен от самото начало. Повечето от тях бяха от самото начало. Много тежка задача имахме. Мисля, че както планирахме в началото, резултата ще направи всички еднакво недоволни. В същото време обаче това е една голяма крачка напред за всички заинтересовани страни. Искам да кажа, че трябваше да има и компромиси в хода на преговорите. Преговорите бяха усилени. Разговаряхме с държавите членки. Ако погледнете първоначалната резолюция от 2011 година, преди предложението на комисията. Тогава докладчик беше Аксел Фос. Ще видите, че успяхме да постигнем основните цели, които формулирахме тогава. Именно единна рамка за защитата на личните данни на нивото на директива 9.5. Освен това, включваме и нови права, като правото да бъдеш забравен, преносимостта на данните, укрепваме индивидуалните права същото време даваме възможности и за иновации, създаваме основата за равнопоставеност между дружествата, тъй като това пък е много важна стъпка, за да бъде приключен цифровия единен пазар. Ще укрепим правата и чрез прилагането на категорични санкции, които пък ще се основават на пазарния принцип. Всичко това доказва, че нашия резултат е много добър. Благодаря ти, Ян. По изключение, представителя на председателството. Um, Много ви благодаря. Благодаря ви, господин председател. Бих искал само да кажа няколко думи от името на Люксембургското председателство на съвета. Най-напред бих искал да благодаря на всички ви, на всички, които работиха толкова усилено по реформата тук във вашата комисия. Господин Олбрехт, е докладчика госпожа Лористин за директивата, докладчиците в Сянка и екипите им. И Разбира се, от името на целият е, екип за преговори на Люксембург и колегите, които със сигурност следят е, заседанието ни в Брюксел в момента. Последните месеци бяха месеци интензивни преговори на резултатът е добър. Постигнахме един добър компромис, който ще благодетелства европейските граждани и дружества. Люксембургското председателство вчера осведоми държавите членки в КОРАПЕР за резултатите от преговорите и за окончателния пакет. И стана ясно за председателството, че мнозинството от държавите членки подкрепят окончателният пакет от регламента и директивата. След гласуването ви днес, утре след обед отново ще има заседание на Корапер и ще поискаме държавите членки да подкрепят окончателно този договорен текст, за да бъде постигнато споразумение на второ четене. Председателството е убедено, че държавите членки или поне мнозинството от тях ще потвърдят своята подкрепа и ще одобрят пакета като цяло. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Беркен. Пристъпваме към гласуването. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Colleagues, um, for the EPP. Колеги, двам колеги от НП в повече гласуват. Okay, stay calm, colleagues. Um, just one now. Един колега в повече. If if if you, you you could could... just, we are now one extra, so Един колега в повече от НП гласува. Моля ви да направите нещо по въпроса. Сега всичко е наред. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 48 е, гласа за 4 въздържали. 4 е, въздържали. Благодаря на докладчика и на всички други колеги. Продължаваме с следващият текст от пакета защита на отделните лица при обработката на лични данни Компетентни органи за целите на подсветяването, разследването и разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции относно свободното движение на такива данни. Докладчик е Марио Лоренстен. Искате ли да вземете думата, госпожо Лоренстен? Благодаря ти, Клод. Най-напред също бих искала да благодаря на всички колеги, колеги с които, колегите, с които работихме заедно, защото аз наследих досието. Много научих от Ян, от Тимати, от Софи и от други колеги. Много благодаря на всички им. Мисля, че заедно постигнахме един резултат, който ми се струва, че ще доведе до ново положение при правоохранителните органи в Европейския съюз, защото за първи път действително има хармонизирана законодателна рамка по отношение на правоохранителните органи и се надяваме, че наистина по този начин ще се засили и доверието между държавите членки. Знаем колко важен е обмената на информация, колко проблематичен беше този въпрос. Така че се надяваме с тази директива да засилим доверието между държавите членки и да гарантираме, че правоприлагането е по-ефективно, но едновременно с това се намира и правилното равновесие между защитата на основните права на неприкосновеност на личния живот, защитата на личните данни и в една страна ефективността на правоохранителните мерки от друга страна. Ще отнеме време, разбира се, да, да се въведе новата култура на обмяна на информация, обработка на данните в правоприлагането и от страна на правоохранителните органи. Но при изготвянето на пакета си дадохме сметка как държавите членки постепенно се доближиха до една позиция, която в началото ми се струваше почти недостижима. Така че бих искала да благодаря и на Люксембургското председателство, защото именно то е, постигна промяната и благодарение на него държавите членки се доближиха до окончателното споразумение. И не, накрая бих е, искала да благодаря по-специално на екипа ни Матилда, Елени и другите, защото през последните два месеца не игра, е, работехме при много силен, силно напрежение, работеше се през нощта, работеше се през уикендите. Благодаря на сътрудниците ни, че успяха да се справят с натовареният ни график. Благодаря на всички ви. Надявам се, че това ще бъде един добър резултат за държавите членки и за културата на защита личните данни в Европа. Thank you very much. Много благодаря, Марио. Добре, колеги, нека да гласуваме по директивата. Моля, гласувайте. So colleagues, um, for the EPP we have plus. Отново гласувани колега в повече от НЕБ. Моля ви да поправите тази грешка. Um, if colleagues for the EPP just to correct. Пак моля колегите от НП да поправят грешката. Има един колега в повече, който гласува. Край на гласуването. Приема се 53 гласа за 2 гласа против 1 въздържал се. Поздравления на докладчика. Uh, Колеги, още едно гласуване, не е толкова важно и толкова запаметяващо се автоматизиран обмен на данни за регистрация на превозни средства в Латвия. Моля, гласувайте. You can vote for this. Моля, гласувайте. If you so desire. Ако искате. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. И приключваме с гласуването. И тези от вас, които не са тук следващата седмица, желая ви весели коледни празници. Тези, които желаят да се присъединят към нас на чаша шампанско, можете да го направите на бара. Знам, че е рано, но искаме да ви го да